Now we are in uh, open session of this. Uh, Започваме откритото заседание. Първата ни точка в дневния ред е точка 10. Не, извинявам се, точка 11. Протокола към споразумението за сътрудничество и митнически съюз. Това е а, съвместна процедура между Европейския съюз и Република Сан Марино. Необходимо е да се измени споразумението във връзка с присъединяването на Република Харватия към Европейския съюз. Това е изискване на Световната търговска организация и е част от ангажиментите и задълженията. Аз съм докладчик по протокола. Нямам никакви възражения. Можем да одобрим споразумението. Необходимо е да го направим за всички споразумения, не само по отношение на Митническия съюз. Република Харватия ще участва в споразуменията за митнически съюз на Европейския съюз, което изисква съответните изменения. So I'll give uh, uh, the floor to the other members of the committee. Any objection on substance? Някой да има коментар или възражение? Um, EAS. Um, Външната служба. Вие отговаряте за това досие. Нещо да кажете по въпроса? Не. Съгласни сте така ли с нашата позиция? Да, отбелязваме си я. Хубаво. Uh, next is item... Следващата точка е точка 12 state of play of the... Етап на развитие на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. Изменение към проекто резолюция. Трябва да разгледаме измененията, разполагате с резолюцията, както и с измененията по нея. 59 изменения имаме всъщност. Докладчика за Виетнам е колегата Ян Захрадил, когато ще чуем, за да коментира измененията. Uh... Благодаря. Съвсем накратко. Имаме пред себе си проекто резолюция, която е свързана с случващото се по време на преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Шест кръга от преговорите вече приключиха. Е, трябва да кажа, че Европейската комисия потвърди желанието си да излезе с изказване за напредъка под на тези преговори по време на мартинската пленарна сесия, така че нашата комисия също ще трябва да каже нещо по въпроса. Не на последно място, защото съгласието на Европейския парламент е задължително за това споразумение за свободна търговия и нашето становище е изключително важно. Както вече споменахте, 59 изменения постъпиха от колегите, от докладчиците в сянка, от депутатите. Благодаря на всички за активността и за конструктивния дух. След това а, трябва да кажа, че стигнахме до 10 компромисни изменения и 6 устни изменения. Формулировката на всяко едно от тях може да намерите в списъка за гласуване, който е раздаден. Това, което мога да кажа сега само е да благодаря на всички участници за положителното отношение за работата, за активността и да ви помоля да подкрепят този текст, за да може да се гласува по крайния текст на резолюцията по време на мартенското пленарно заседание на Европейския парламент. Благодаря. И аз благодаря. Докладчиците в Сянка и други членове на комисията. Бернт Ланге от е, социалистите и демократите. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за прекрасния дух, в който преминаха преговорите по компромисните и изменения. Той отчете най-сериозните ни искания и по-специално движението на законни и незаконни продукти от животински происход, както и измененията, свързани с ролята на гражданското общество. Смятам, че сега докладът е много добър и можем да го приемем. Единственото, за което можем да съжаляваме, е, че че че не успяхме да вмъкнем всичко, но мисля, че е малко късно, много близо са изборите. Някой друг иска ли да се изкаже? Комисията евентуално? Uh, uh, Комисията е излязла в почивка по тази точка явно. Докладчикът има номер отново. Uh, отново искам да благодаря на всички, които участваха. Ще повторя, че се надявам, подобно на господин Ланге, тази проекторезолюция да получи одобрение по време на гласуването в нашата комисия. Благодаря. И аз благодаря. Ще гласуваме през март, най-вероятно, по тази точка в пленарна зала. Стигаме до 13-та точка. Време за електронно гласуване. Почивка до 10 часа. Благодаря. Do you want to talk to Daniel Barra on this issue of this uh, ruling of the Court of this implementing act? Mm-hmm. Or wait until Tatiana is doing the resolution? Let's wait for the Tatiana. Okay.

Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Christine. Okay. Colleagues, welcome again. Good morning. Колеги, добре дошли. Време за гласуване. Първата точка, която ще гласуваме е точка 13. Макрофинансова помощ за Република Тунис. Изменение 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо изменение е за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. And the vote is... Край на гласуването. Отхвърля се. Четири. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, но за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуване по предложението на комисията с настъпилите изменения. Моля гласувайте електронно. It is open now. Ето вече може да гласувате. Край на гласуването. Приема се 20 срещу 3. Гласуване по проекто резолюцията. Моля гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. 21 срещу 2. Няма въздържали се. Трябва да приключим а, с това досие в настоящия мандат. За това трябва да започне неформален триалог с а, съвета, за да се приключи това досие. Прияте мандата тук в комисията. Имаме екип за преговори, обикновеният или обичайният, аз като председател а, и докладчиците в сянка. Знаете кои са. Any objection? Има ли възражения? Няма. Трябва да гласуваме електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, срещу 1 против, 2 възражали се. Приема се. Следващата точка е 14-та точка. 14-та. It's a consent procedure. Нова процедура за одобрение. Докладчик Юлио Винклер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 1 против, 0 въздържали се. Поздравления на господин Винклер. Всъщност ставаше дума за одобрение на един протокол. Не, регламент. Споразумение за асоцииране и стабилизация между Европейския съюз и Република Сърбия. 15 точка проекто резолюция етап на развитие на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. Докладчик Ян Захрадил от името на нашата комисия. Има доста изменения. Докладчикът успя да ги консолидира, поне част от тях, в компромисни изменения – Започваме с гласуването. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение. Първо устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма такива. Устното изменение е тук пред вас. Няма нужда да го четем отново. Нека да гласуваме. Осно изменение едно на докладчика. За. Против, въздържали се, приема се. Второ. За. Не, пада. Основно изменение 2 към ДА. Има ли възражение към устното изменение? Имате. Имаме нужда от двама. Двама. Един не е достатъчно.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 156 в комисията е броня на гласовете, които трябва да възразят срещу определено изменение, се залага на базата на правото 196, подобно на това приложимо в пленарна зала и трябва да бъде закръглено към най-близката цяла цифра. Това е гласувано в пленарна зала, нямате право. Не се приема. Това е гласувано в пленарна зала. Не. Всички трябва да знаят правилата, особено евродепутатите трябва да познават правилата. Гласувано в пленарна зала не се приема. Вашето възражение не се приема. Осното изменение ще се гласува. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 15 на 13. За, против. А, няма въздържали се. Четвърто изменение. За, против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение сега. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. Става дума за съображение Ай. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 10-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Oral amendment uh, to recital. Отно изменение към съображение J. Някакви възражения? Нямате. Добре, гласуваме устното изменение за, против,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 Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 23-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим начало на гласуването. And vote is... Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение пето за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Thirty. 34-то съвместимо е за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение по параграф 9 някакво възражение на устното изменение? Не, тогава гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44. Гласуваме го в три части. Първата за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората за, против, въздържали се, приема се. Третата за, против, въздържали се. А не, тя пада. Но щеше да бъде отхвърлена. Компромисно изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 5. Някой да възразява? Не. За, против, въздържали се, приема се. Петдесет и първо ли сега? Не, 49-то. Не, то влизаше в устно изменение 5. Казват ми, че трябва да го гласуваме. Гласуваме 49-то изменение за, против, въздържали се. И аз това казвах, че ако е включено в устното изменение, не трябва да го гласуваме. Мисля, че съм прав. Добре, няма нужда да гласуваме. 51. Разделно гласуване. 50 е. 50 За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Изменение 50. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се.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 54. Гласуваме първата част на 58 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част. Втората част пада. Гласуваме третата. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме изменената проекторезолюция. Начало на гласуването. And the vote is Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 25 за, 2 въздържали се, няма никой против. Поздравление за докладчик. Точка 16. приемане на резултатите от тристранните преговори между съвета и комисията. Докладчик беше Николо Риналди. Преговорите бяха водени в рамките на мандата. Сега се нуждаем от приемане на резултатите от тристранните преговори. Аз присъствах на тях Докладчика свърши наистина отлична работа, както и цялата ни делегация. Начало на гласуването. Препоръчвам ви да подкрепите резултатите от тристранните преговори. Край на гласуването. 28 за. Единодушие. Отлично, Николо Риналди. Изключително беше важно Гласуваме за. 17. Точка 17. Приемане на компромиса от тристранните преговори. Този път докладчик беше по Мърфи. Изменения на регламента за внос на Орис с происход от Бангладеш. стигнахме до компромис на тристранните преговори. Препоръчвам ви да гласувате за начало на гласуването, край на гласуването, 27 за, няма против, един въздържал се. Поздравления за Пол Мърфи. И аз бях там. Item 17A точка 17а. Както знаете, в пленарна зала гласувахме изменения към инициативата на Европейската комисия за модернизирането на TDI. Сега трябва да вземем решение по отношение на следващите стъпки. Трябва да гласуваме решение за започване на преговори с съвета и задаване на мандат, включително измененията прияти на, в пленарна зала. Преговорният екип ще включва председател, докладчика Кристофър Фионер, за Робърт Стърди, Яник Шаду, Хамут Шолц и Матео Салвини. Let's... Това е екипа. Гласуваме начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. 25 за, няма против, един въздържал се. И с това приключваме гласуването за днес. Благодаря ви за участието. Shall I ask the people who are leaving to do it? Бих искал да помоля тези, които напускат залата, да го направят възможно най-бързо и тихо. Okay.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 Well, next, next item will be an exchange of views on uh, the negotiation. Следваща точка от дневния ред – преглед на търговските преговори между Европейския съюз и Япония и споразумението за инвестиции. Преговорите започнаха миналата година. Мандат се дава чрез Лисабонския договор. Приехме доклад – в това отношение. Има постоянна работна група за Япония. Нейн председател е Метин Казак. Поканихме представители на заинтересованите страни. Господин Бержленд от Асоциацията на европейските автомобилостроители. Госпожа Мария Травелю, представител на Асоциацията на европейските фармацевти. Къде са гостите? А, да. Пред мен. Започваме с господин Бержлан. 10 минути. Uh, Господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви, че ни давате възможност да представим позицията си за настоящата ситуация на преговорите с Япония. Представителите ни в, Токио, в Токио предложиха да вземат думата, за да ви представят те актуална информация за отношенията с Япония. Заповядайте. Да. Добро утро, господин председател, уважаеми членове на комисията. Аз съм Антони Ноингтън и съм представител на АСЕА в Япония. Благодаря ви за този удачен момент да дойда да говоря пред членовете на комисията за актуалното състояние на нещата по преговорите за споразумението за свободна търговия с Япония. Като а, знаете, че след 12-месечни преговори през април тази година ще трябва да се направи преглед на напредъка, извършен от Япония през 12-те месеца на преговори. Ще се прегледа изпълнението на ангажиментите поети преди началото на преговорите. Това ще е началото на процеса по а, махането на нетарифните бариери. Оценката на напредъка ще включва и изпълнението на ангажиментите. Бих искал да напомня на уважаемите депутати, че а, ще има пътна карта за премахването на нетарифните бариери в автомобилния сектор. А, има обаче и други нетарифни бариери, които не влизат в тази процедура, а а СЕА се надява, че това ще бъде направено в рамките на следващите преговори, ако държавите членки решат, че е удачно те да продължат. Тази процедура включваше 6 области. Първата от тях е хармонизирането между на безопасността на автомобилостроенето в Европейския съюз и Япония, като се включват всички регламенти, одобрени в Женева от ООН. Това е важна първа стъпка към постигането на основната ни цел – а тя е да гарантираме, че всяко превозно средство, сертифицирано в Европейския съюз по смисъл на европейското законодателство, ще се приема от Япония без изисквания за допълнителни сертификати или изменения. Втората област, която се включва в процедурата, се отнася до така наречените K-Cars, както ги наричат в Япония, или леките автомобили. Това а, е вид автомобил, а, определен по регулаторната рамка на Япония, с определени размери на двигателя. Твърдеше се, че а, ако нещо се движи като кола и звучи като кола, изглежда като кола, а, би мог... е кола, въпреки че е по-шумно от европейските автомобили. Трябва да, на този вид кола трябва да се гледа по същия начин, по който се гледа на останалите, по смисъл на европейското законодателство. На третата област се отнасяше до изключенията за въздушните възглавници, тези, които се задействат чрез компресиран въглерод – има специално законодателство, което обаче има съвсем друга цел. И за това от гледна точка на автомобилната безопасност е важно европейските вносители да въведат този вид технология и в японските автомобили, така че изключението трябва да се прилага. Следващата област хармонизиране на общо равнище на е, изпитването на автомобилите за е, емисиите. Следващата област се отнася до а, ви, а, резервуарите под високо налягане. АСЕА признава, че във всяка една област от гореизброените бе отбелязан напредък в рамките на преговорите. В някои области има по-голям напредък от останалите, но на този етап е, ние осъзнаваме, че трябва да има и пети кръг на преговори преди е, да изтекат тези 12 месеца, но на този етап е трудно да се стигне до заключение, че в абсолютно всеки един сектор отбелязания напредък е задоволителен. Удовлетворени сме от напредъка в областта на въздушните възглавници, където е, целта на процедурата беше постигната, включително и за прилагането на изключението. Значителен напредък има и по отношение на прилагането от страна на Япония на законодателството на ООН. 11 области обаче остават, в които Япония не приема сертификати, издадени по смисъла на законодателството на ООН, което означава означава, че има непълно съответствие на изискванията в Япония. През последните месеци Япония започна да предприема действия за приемането на неприлаганите до сега законодателни актове на ООН. Има споразумение, например, за хармонизиране на изпитването на автомобилите. Надяваме се, че това за в бъдеще ще доведе до цялостното приемане от страна на Япония на останалите два законодателни акта. Три регламента а, има в а, по отношение на които Япония направи предложение в Женева, за да може да се изпълнят а, всички изисквания. А сега приема, че законодателството на ОНЕ трябва да се приеме и да се отчита техническия напредък. Но не считаме, че е удачно и подходящо законодателството на ООН да се използва, за да се приспособи към националните изисквания, освен ако не бъде доказано, че това ще доведе до по-висока степен на безопасност и сигурност. Япония представи своите аргументи в Женева, но те не бяха достатъчни, за да убедят останалите договарящи страни, не само Европейския съюз, но и други държави, като а, Русия, Южна Африка, не успяха да убедят а, договарящите страни, че тези предложения са подходящи. Това е нерешен за момента въпрос, който трябва да бъде обсъден в Женева на техническо равнище. По кей колите беше отбелязан известен напредък. Японското правителство заяви, че от 1 април тази година, ако японския парламент го приеме, ще има данъчно облагане на автомобилите в Япония, като с това ще се намали различието в данъчното облагане на по-компактните коли и кей колите. Ние приветстваме тази първа стъпка, защото считаме, че ни остава много дълъг път преди изцяло да изчезне това различие в данъчното облагане. Много време остава, докато европейските автомобили могат да се мерят с кей колите. Може би членовете на тази комисия знаят, но 40%, че и повече от пътническите автомобили в Япония е заето от тези кейколи, което означава, че 40% от вътрешния автомобилен пазар на Япония фактически е ограничен от чуждестранна конкуренция, защото никой друг автомобилостроител, включително европейски автомобилостроител, не може да произвежда коли, които да отговарят на тези японски стандарти. Така че в дългосрочен пазар това е пазар, до който ние няма да имаме достъп. Достъпът ни ще бъде прекратен. Насърчително към този момент е, че забелязваме все пак напредък. АСЕА ще чака да минат 12-те месеца, за да види дали е, можем да кажем, че е, напредъкът е изцяло удовлетворителен. Високо ценим обаче усилията на комисията е, и на комисаря Дегухт по отношение на въздушните възглавници. Японците трябва да спазват ангажиментите, които са поели. Доколкото разбирам, все пак има известна доза оптимизъм в вашето изказване. Добре, аз съм реалистичен оптимист. Да, тълкованието ми явно е било правилно. Госпожа Травалио от Асоциацията на производителите на фармацевтични продукти. Имате думата, госпожо. You, Благодаря. От името на нашата асоциация благодаря за тази възможност да говоря днес пред вас. За мен е удоволствие, че участвам тук и ще предложа а, становището на фармацевтичната индустрия в преговорите между Европейския съюз и Япония. Първо ще представя организацията си. Ние представляваме гласа на 1800 фирми, които са активни в новаторския фармацевтичен пазар в Европа. Имаме 33 европейски национални асоциации като членове, 40 новаторски фирми, е, промишлеността наема хиляди хора, и създава непряко 3-4 пъти повече работни места. Нашата фармацевтична индустрия подкрепя е, положително и дава принос към е, бюджета на Съюза 2012 година. Нашия отрасъл има търговски излишък от 54 милиарда евро. Това е най-голямата е, сума сред хай-тек индустриите. Япония е четвърти поред пазар за нас и основен играч в глобалната фармацевтична индустрия. Ние сме... Всъщност Япония е втория по големина национален фармацевтичен производител. Наистина е много важен пазар за нас и затова това споразумение е изключително важно за нас. Пазарите ни са много а, преплетени. Ние имаме, свои, имаме японски фирми като членове. Има много фирми, европейски, които имат дъщерни дружества в Япония. И сме създали една платформа в Токио, която се нарича FPA Япония, която работи от 2002 година и представлява 24 европейски новаторски фирми, които работят в Япония. От самото начало нашата организация е един от основните поддръжници на това споразумение, което дава огромни възможности. Нека изброя част от тях. Смятаме, че събирането на нашите пазари може да даде един тласък на развитието на лекарства по света и да помогне на пациентите, като улесни сътрудничеството и създаде нови възможности за пазарна изява на японски и японски фирми. Това споразумение за свободна търговия може да даде нови лекарства и на, двете, и на двата пазара по един ефективен начин. Това може да създаде необходимите условия за събилна е, рамка за научни действия на фармацевтичните е, фирми и покриване на разходите за научно-изследователска дейност в Япония. След това това е една възможност е, да има повече регулаторно сближаване и преодоляване на различните регулаторни норми, които пречат на ефективността при развитието на лекарствени продукти. В този смисъл трябва да кажа, че имаме отлично сътрудничество с Япония на многостранно ниво посредством регулаторното сътрудничество под шапката на Международната конференция за хармонизация. ICH на латиница. Много примери се дават, където регулаторната хармонизация води до ефективност и ефикасност и води до ползи за пациентите. Това споразумение за свободна търговия трябва да се смята за една платформа, която ще даде възможност за още по-голям напредък при регулаторното сближаване. Имаме конкретни а, примери за това, което ние бихме искали да спише в това ССТ. Първо, а, споразумението за а, признаване на добрите производствени практики трябва да бъде направено. Имаме едно такова споразумение от 2002, но то трябва да бъде разширено, за да се прилага то към всички държави членки на Съюза и да покрива всички биофармацевтични продукти, включително и вакцини. Също така да се премахнат и излишните а, изпитвания при внос в Япония, което ще ускори достъпа на всички биофармацевтични продукти до японския пазар. След това искаме по-голяма хармонизация на нормативните а, а, текстове, пак във връзка с ваксините. Това ще направи голяма стъпка напред. А, за преодоляване на голямата пропаст при ваксините, която все още съществува и която води до това, че много по-малко ваксини са налични за населението на Япония в сравнение с онези, които от много време са налични в Европа. След това трябва да има анекс за фармацевтичните продукти, където да се включват определените условия на нашите пазари и да даде възможност за по-голяма прозрачност, както и възнаграждаване на новаторските практики. Искаме също така това ССТ да подчертае възможността за зачитане на правата на интелектуална собственост, да има общи принципи за П и С, които да бъдат зачитани и от Съюза и от Япония, и така че и двете системи, и настоящата и бъдещата, да спазват тези принципи. Както вече беше отбелязано, нашия отрасъл подкрепя тези преговори от самото им начало. Смятаме, че голяма полза е в това да, продължи, да продължат тези разговори, тъй като потенциалните ползи от това ССТ са изключително важни. И други отрасли смятат така, и други асоциации са на това становище. Подписа се едно общо изявление от 23 търговски организации на 12 ноември 2013 година по повод 21-та среща на върха Европейски съюз и Япония. Много търговски асоциации, казах 20-тина, включват FPA, FPA, извинете, с за продължаване на разговорите и за амбициозно ССТ. Знаем, че са сложни преговорите. Това не ни изненадва но работата, подготвителната работа беше много, много добра. Трябва да се идентифицират действията ни още от самото начало. Напредъкът до момента е ясен. Има напредък по част от въпросите. Например, нези, които са свързани с клинични изпитвания или хармонизиране на японската система с добрите клинични практики, които издаде ICH. В други сфери има доста по-ограничен напредък. Например, ядрено-магнитния резонанс. Има малки стъпки, правилната посока. но ние смятаме, че трябва да продължи напредъка на тези преговори. Политическата оценка, която ще бъде дадена в края на годината, след година преговори, дава една отлична възможност да видим какво е направено до момента, за да се постигне наистина амбициозно а, споразумение. Благодаря ви. Again, your outlook seems to be positive so far. Добре. Положително е становището ви, така ли? Да, наистина смятаме, че може да има напредък. Има наистина слаб напредък, но трябва да продължат преговорите. Notes, are... Отбелязваме вашето становище. Ще ви дам накрая думата. Колеги, след като чуем нашите гости, след като се изкажат и членовете на комисията, комисията е представена от заместник преговарящия Антонио Паренти. И добре, продължаваме. Матин Казак е нашия докладчик, постоянен докладчик, ръководител на постоянния, постаната мониторингова група. Имате думата. You, chairman, Благодаря. Как? Тъй като вече приближаваме към момента, в който трябва да се види какво е направено по преговорите за ново ССТ, дошло е времето да се направи оценка на напредъка до момента след петия кръг, който се проведе в Брюксел и в Япония. Целта ни е да изчистим позицията на парламента за постигането на тези жалони или репери. 25 октомври 2012 година, ако си спомняте, парламентът даде ясна подкрепа за започване на преговори с Япония. Тогава казахме, че е изключително важно за Съюза да задълбочи търговските си отношения с големи глобални економики, като Япония. Беше подписано още едно споразумение, което беше удовлетворително и за двете страни. В самото начало казахме, че пътната карта, която бе зададена, беше една стъпка напред – а, също така казахме, че прилагането а, на тези ангажименти е изключително важно. Искаме конкретни резултати в максимално кратки срокове. Освен това, парламентът настояваше, че трябва да бъде включена след една година и задействана една клауза за преразглеждане след а, година преговори. Също така искахме да видим дали има ясни резултати в Япония за премахване на нетарифните бариери както е записано в пътната карта, и особено нези бариери, които са свързани с ключови индустрии за нас, като автомобилната индустрия, както и пречките пред публичните поръчки, да речем в железопътния транспорт. Всичко това бе посочено в съответното начинание по оформяне на всички теми, които ни вълнуват. Бяха заложени нетарифни мерки там. Според мен едно, един общ преглед на всички пътни карти трябва да бъде включено в прегледа. Тук са включени различни въпроси, свързани с химическата индустрия, автомобилната, хранително-вкусовата, фармацевтичната, медицинската, строителството и други сектори. Освен това, искаме и преговорите да включват засилен достъп до пазарите, бързи механизми за разрешаване на споровете, двустранни предпазни мерки, санитарни и фитосанитарни мерки, разпознаване на географски указания, както и глава за устойчивото развитие и глава за инвестициите. Не мисля, че трябва обаче да гледаме само в огледалото за обратно виждане. Трябва да гледаме проактивно напред, за да оценим положението, да се види всичко, което се е случило от началото на нашите преговори и всички последни развития трябва да бъдат взети предвид. През едните седмици възнамерявам, заедно с колегите от мониторинговата група, да обсъда с Европейската комисия и заинтересованите страни тези въпроси, за да можем да формулираме е, позиция по отношение на това къде се намират преговорите сега. Имайки предвид, че мандата на парламента изтича и че едва ли ще имаме резултати от петия кръг, който е решаващ преди април, резултатът от нашия анализ ще бъде оформен като предложение за резолюция в края на мандата на настоящото законодателно събрание. Много се радвам, че днес имаме такава възможност да започнем да мислим по темата по отношение на тези основни търговски преговори, обмен на становища с някои от ключовите заинтересовани страни, мисля, че ще допренесе значително към нашата работа и искрено се надявам да може това начинание да завърши успешно в началото на април, разбира се, имайки предвид ограничение напредък, който е постигнат до сега. Така или иначе съм оптимист и аз реалистичен а, оптимист, както колегата, а, който говори преди мен. И се надявам, че комисията ще може да убеди а, японската страна да се продължи в същия дух напред. Комисията няма нужда да бъде стимулирана, направо трябва да бъде тласкана. Не можем да стимулираме комисията да работи и така, нека да чуем сега другите членове на постоянния ни орган за Япония, докладчици в Ярослав Валенса, НП. Uh, Благодаря. Имам един въпрос към Европейската комисия. Преди 3-4 месеца имаше положителни сигнали, що се отнася до обществените поръчки и преговорите по тях, и по-специално железопътния сектор. Въпросът ми е това системна промяна ли е или е просто нещо, което веднъж ще се случи и няма да има развитие. Искам и се да чуя повече подробности по отношение на обществените поръчки и напредъка в преговорите по този въпрос. Добре? Аз съм следващата. Аз съм докладчик сянка за социалистите и демократите. И така, слагам си шапката на докладчик в сянка. И аз смятам, че напредваме. But I only the commission have, has the global view. Само комисията обаче знае как изглеждат нещата като цяло. Наближава крайния срок за прегледа. Ангажиментите, които пое Япония, бяха много, многобройни. Как вижда комисията нещата? Смята ли комисията, че Япония изпълнява поетите ангажименти? Ще бъде ли прегледът положителен? След това японският начин на хранене. Различни земеделски продукти ще бъдат смятани за деликатна зона, т.е. ще има определени продукти, по които няма да може да се преговаря. Това включва говеждо, свинско, млечни продукти, ориз, жито, ечемик, захар и нишесте. 90% бих казал от а, земеделската продукция на Япония е включена тук. Какво мисли Европейската комисия по въпроса? Това може ли да окаже отрицателно въздействие върху преговорите на този етап? Комисията смята ли, че това може да бъде променено в бъдеще? Трябва да получим отговор. След това още два по-общи въпроса. Първият е свързан с участието на Япония в а, преговорите за ССТ. Negotiations at a very late, uh, late stage в, извинете, трансатлантическото а, споразумение за партньорство. Вече имаме постижения в тези споразумения между нас и САЩ и наши други тихоокеански партньори. Отново става дума за свободна търговия. Какви биха могли да бъдат последствията при присъединяването на Япония към това споразумение за трансатлантическо сътрудничество и инвестиции? Може ли това да окаже въздействие върху желанието им въобще да водят преговори с нас? В случай, че са задължени да избират. И накрая най-вероятно ще водят преговори и по тристранно споразумение, т.е. между тях Китай и Южна Корея. Какво може да бъде въздействието на едно такова споразумение, защото те имат много тесни а, търговски връзки и едно такова споразумение може да се задълбочи и разшири и да доведе до все по-тясно сътрудничество между тези три економика, какви могат да бъдат последствията от потенциалното споразумение, което ние ще подпишем с тях. Имаме нужда от контекст. И аз съм убеден, че комисията има информация, различни елементи, които могат да споделят с нас. Следващия докладчик в сянка. I don't see Syed Kamal from DCR, but I... От ЕКР не виждам никого. Next one is Helmut. Helmut, Helmut Scholz от ГУЕ. Thank you, Mr. Chair. I also want to thank for this... Uh... Господин председател, аз също бих искал да ви благодаря за предоставената информация за някои сектори от тази индустрия, които може би в по-голяма степен изпитват последствията от търговското споразумение. Бих искал обаче да включа още три допълнителни аспекта от текущите преговори. Би било добре да чуем от комисията актуална информация за това, което се случва с обществените поръчки. Ограничен напредък имаме в това отношение, така че какво е действителното положение в сектора на обществените поръчки? Какви са проблемите, какви са позициите? А, възниква въпроса и за услугите. Интересно е да чуем дали услугите са обсъждани на масата на преговорите. Финансовите услуги, контрола върху финансовите пазара, това е много важно за всички ни с оглед на кризата. Криза, която имахме не само в Европейския съюз, но а, която имаше и в Япония. Говорихме за регулаторна рамка по контрол на банковия сектор. Тя ще бъде ли включена в споразумението? На следващо място по трансатлантическото партньорство за инвестиции. Япония заяви, че е готова да се присъедини и се присъедини към преговорите по трансатлантическото партньорство. От тогава обаче е, преговорите се позабавиха, защото възникнаха допълнителни а, е, проблеми. Какво ще се случи, ако и Китай а, е, се включи в преговорите, защото Китай вече изяви интерес? Това пък от своя страна ме води до третия ми въпрос. Водим преговори с Китай за инвестициите. И питам главата за инвестициите в споразумението с Япония. Ще бъде ли включено, включена и разглеждана на преговорите? И на кой етап от тях? Благодаря ви. Сега Уилям Вартман, който говори без микрофон. Няколко а, конкретни въпроса. Може би, а, ако не получа отговор, ще е добре сега, ще е добре да ни бъде изпратен по-късно писменно. Споразумението между Швейцария и Япония. Питам, кои клаузи в търговското споразумение между Швейцария и Япония са неприемливи за преговарящите страни от Европейския съюз? Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос по същата тема е следният. Кои клаузи в а, търговското споразумение между Швейцария и Япония бихме искали да бъдат подобрени? Ако сега не може да ми отговорите, изпратете ми отговора по-късно писменно. Председателя, ние с Швейцария ли се съревноваваме? Швейцария ли е нашия репер? Мисля, че с оглед на това, което се случва напоследък, едва ли Швейцария. Трябва да се сравняме с Швейцария. Имаше въпроси към комисията. Антонио Паренти, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Харесва ми положителния отзвук от заинтересованите страни, които говориха най в началото. Ценя и казаното докладчика господин Казак. Всичко казано подчертава усилията на Европейската комисия да работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни и с Европейския парламент. Не само по отношение на получаване на информация, но и по отношение на определенето на приоритети. Както казахте преди малко, да, действително, в рамките на тази първа година беше отбелязан значителен напредък. Напредък напредък е впечатляващ с оглед на а, мерките, които постановихме в а, началото, още преди а, започването на преговорите. Какво е актуалното състояние на а, нещата? А, толкова ли сме постигнали? Не бих казал, но гледаме положително на прегледа за работата ни през първата година. Информацията, която постъпва от Япония, говори за усилия, за спазване на поетите ангажименти. Признаваме и ценим тези усилия на японската страна. Бихме искали, разбира се, ангажиментите да се спазват в по-голяма степен, когато навлезем във втория кръг на преговорите с оглед на структурата на тези преговори, а именно преглед, който се предвижда ежегодно, до този момент и ние, и японската страна обсъдихме проблемите. Но има доста глави, по които все още трябва да работим след 4 кръга на преговорите и е, със сигурност тези проблеми ще бъдат по-очевидни за в бъдеще. Тук имам предвид устойчивото развитие, въпрос, който не беше упоменат. Бихме искали да се отдели повече внимание на устойчивото развитие и е, ни се иска да имаме и по-положителен резултат. Прегледа, който ще започне след първия кръг на преговорите и който ще се проведе в Токио в края на март, началото на април – със сигурност, както каза и господин Казак, ще включва актуална оценка на а, нетарифните бариери, които са идентифицирани в рамките на тази една година. Ще се проведе обаче и оценка на а, преговорите като цяло. Ще се включат и други елементи, като достъпа до пазара, например. А, достъпа до пазара е важен аспект – за държава като Япония. Много а, продукти има, които са а, от интерес за европейските производители. А, както каза и господин Казак, добре е да разполагаме с становище на парламента в това отношение. Сега конкретно на въпросите зададени ми от вас, господин председател и от останалите депутати. Няколко въпроса имаше за обществените поръчки. Мисля, че няма нищо поверително в това, което ще кажа. Това е един от най-щекотливите моменти в преговорите ни с Япония. Но и в това отношение отбелязахме напредък. Преговорите са тежки и трудни заради структурата на пазара на обществените поръчки, по-специално в железопътния сектор. И Япония има три частни компании, които държат монопола в това отношение. Отбелязахме си обаче значителните усилия на Япония за постигането на по-голяма прозрачност и за включването на предпазна клауза, което ще по никакъв начин не отменя възможността за обществени поръчки. Все още нямаме решение в това отношение, но то ще се вземе една година след първата година от партньорската проверка. Честно казано, ние не сме а, голям износител на ориз. Ние изнасяме телешко и свинско месо. Това е момент, който на даден етап трябва да бъде обсъден с Япония. До този момент не сме обсъждали въпроса. Опитваме се да разберем а, какви са очакванията на Япония в някои отношения, като тези очаквания, разбира се, трябва да бъдат придружени с необходимата гъвкавост, гъвкавост, която и ние трябва да проявим. Това не означава, че искаме да прехвърлим нещата и към трансатлантическото партньорство, защото ще има и други продукти, които ще са важни в контекста на трансатлантическото партньорство. Например, за силен износ за точно тези продукти. В даден момент Япония ще трябва да намери решение във връзка с тези продукти с оглед на конкретния контекст. Участието в трансатлантическото партньорство на Япония и последиците от включването на Япония. Имаше и такъв въпрос. Ние гледаме на а, двата процеса на преговори а, като един процес, който ще ни помогне да постигнем обща цел – Ние имаме различна структура на износ от тази в САЩ или Австралия, както казахте и преди малко за първичните, с костоманските продукти, може би не можем да бъдем поставени на равна нога с останалите, но средно казано, единствената област, в която виждам потенциален риск е тази с географските указания. В това отношение има различия между Европа и членовете по трансатлантическото партньорство. Япония осъзнава този проблем и мисля, че много от заинтересованите страни в Япония се вглеждат с голям интерес в европейската система, защото и там се иска либерализация на селскостопанския сектор. Скоро ще има ново законодателство в Япония по въпроса и за това ние работим, доколкото е възможно с японците, за да улесним приемането на законодателство, което да предвижда продължаващо партньорство с нас и преговори по трансатлантическото партньорство. На въпроса за тристранното споразумение между нас, Китай и Корея, мисля, че в това отношение първият въпрос, който трябва да си зададем, първият въпрос, който трябва да си зададем и на когото, на който не мога да дам отговор, е до каква степен трябва да задълбаваме в преговорите. Либерализирането на търговията с токи докъде може да стигне. Не съм сигурен, че това споразумение ще бъде толкова амбициозно, колкото това, което а, договаряме в момента по трансатлантическото партньорство. Със сигурност ще е необходима задълбочена интеграция ако не се лъжа, БИЕСФ, химическа компания, подчерта необходимостта от създаването на научно-изследователски център в Япония. Считам, че подобно споразумение може да помогне обсъждането и на нашата цел. Докато имаме споразумения като това с другите държави от Азия, ще имаме и увеличен капацитет – за посрещане на предизвикателствата в економически надигащата се Азия. На въпроса за финансовия сектор и сътрудничеството във връзка с регулаторната рамка. Да, обсъждали сме този момент с Япония. Съвсем не бяха лесни преговорите. Нуждаем се от допълнително време, тъй като японците биха искали да помислят допълнително. Въпросът ще се обсъди само единствено, ако преговорите продължат. Дали това се отразява по един или друг начин на отношенията ни с Китай? Ами, Искаше ми се да ви дам ясен отговор. Да, възможно е Китай да спечели време по този начин. И да ускори реформата. за да може по този начин да засили позицията си при двустранните преговори. Но не мисля, че ще има а, някакви големи последици а, върху отношенията ни с Китай или с Япония. Япония има интерес да отбележи повече напредък в отношенията си с нас, защото застоя ще продължи поне до изборите в Америка. Обсъждаме възможности за инвестиционни оферти някъде към петия кръг от преговорите. Ще има механизъм за, в главата за инвестициите, но сме още в много начален етап. Към момента просто разглеждаме различните опции, включително възможността за механизъм за разглеждане на спорове. И накрая, на въпроса за споразумението между Швейцария и Япония. Честно казано, не знам кое е приемливо и кое не е. Както и вие казахте, ние не сме използвали това споразумение за референтна рамка. С оглед на това, което искаме да постигнем в преговорите, това споразумение не е толкова амбициозно. Най-вече по отношение на нетарифните бариери и финансовите услуги. Възнамеряваме да отидем отвъд споразумението между Швейцария и Япония. Не сме проверявали член по член какво можем да приложим в този случай и кое не. Просто коригираме а, начина по който сготвяме споразумението в отношението си с Япония. Надявам се, че съм отговорил на всички въпроси. Ставам на ваше разположение. Благодаря на комисията. Накрая ще дам думата на гостите за последни бележки. Господин Бържла. Um, Благодаря. Свобод... Е, споразумението за свободна търговия е дългосрочен ангажимент, така че е трудно да се каже, че след една година нещата изглеждат добре, а в случая това е така. Трябва да видим какви ще са последствията от това споразумение за... по, по различни причини. Мога само да сравнявам случващото се с това, което в момента се случва по споразумението с Южна Корея. Моята препоръка към преговарящите е следната. Опитахте се да направите всичко за автомобилен анекс. Е, днес положението е много трудно. Имаме нетарифни бариери, нови, които редовно се появяват. Ще имаме сходен анекс с Япония за автомобилната индустрия и аз бих препоръчал да се случи същото и тук защото иначе ежедневно постоянно трябва да се мисли за това как да се решат проблемите в Корея. Експортът ни на автомобили към Корея не се ли увеличава значително? Говори се без микрофон. There is a growing да, особено автомобилите, които разходват по-малко гориво, те са популярни. От 2007 от 20 000 на 80-90 хиляди се е повишил експорта. Ама това е огромно увеличение. Да, да, така е. Но това стана още преди да се сключи е, споразумението. Но кривата върви нагоре, нали? Доста е стръмна тази крива. Да, не знам обаче до кога ще продължава това. Но в дългосрочен план имаме автомобилен анекс с, с пробойни в него, който понадлежи на тълкования. И там може да се продължат нетарифните бариери, дори да се наложат нови. Германските автомобилопроизводители се справят отлично днес в Южна Корея. Положението продължава, но има нетарифни бариери и всички останали страдат, дори включая и те, може би. Както казах, ще ви изпратим и списък, но излизат и нови такива бариери. Няма нищо идеално. Госпожа Травелю. Благодаря. Ние сме готови да работим с господин Казак при работата на мултиранговата група за оценка на напредъка. Благодаря на Европейската комисия за прегледа на напредъка и предизвикателствата. Продължаваме да даваме своята подкрепа, като предоставяме своите идеи. Митин Казак, заключителни думи. Вие сте докладчик. Да, много съм удовлетворен от обмена на становища. Той показва, че искаме конкретен напредък по този деликатен въпрос, който все още се обсъжда с японците. и искаме все повече напредък. Ясно е, че не може да се постигне всичко, което искаме, но е добре да имаме удовлетворителни резултати поне. Всички инструменти, възможности, които комисията може да използва, за да убеди японците преди петия кръг, на преговорите и клаузата за преглед ще трябва да бъдат задействани. Ще се радваме, ако това стане. Наистина разчитам, както винаги, на сътрудничеството с партньорите, с заинтересованите страни, които са част от групата за мониторинг, за да продължим да разглеждаме напредъка преди края на мандата на парламента. Благодаря. Ще има обмен на становище с комисаря Дегухт през април. Постоянният докладчик ще излезе с предложение за резолюция преди края на законодателния мандат. За Европейската комисия винаги казваме едно и също. Дръжте здраво позицията и се върнете тук с отлично споразумение. Item 19 точка. Етап на развитие на текущите тристранни преговори или триалог. Uh, Нито един от докладчите го няма. Тъй като аз съм присъствал на всички триалози, аз мога да ви разкажа. Регламента за финансовата отговорност – Павел Залевски е докладчик. Знаете, че това е изключително важна нова инвестиционна политика на Съюза. За съжаление, тук нямам добри новини. Мога ли да помоля гест, а, гостите да напуснат стаята? Моля ви да проведете разговорите си извън залата. Bottom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 Комисията излезе с нон-пейпер или неофициален документ. Казва, че може да работи по странщето на парламента, но съветът не мисли така. Съветът няма мандат. Не мисля, че това досие ще приключи до края на този законодателен мандат. Жалко за да имаме силна инвестиционна политика, трябва да казваме на партньорите си, с които преговаряме, че знаем кой ще носи отговорност, ако има някакви щети, които да са нанесени. Съветът обаче не се притеснява от това. Има нещо тревожно а то е, че съветът не споделя становището на парламента и на комисията за компетенциите на съвета, да извинете, компетенциите на Съюза и държавите членки по отношение на инвестиционната политика. Явно те четат по различен начин Лисабонския договор. Мисля, че накрая само съда ще може да каже кой е прав. Регламентът за прилагане, както знаете, е прият. Нещата приключиха положително. Имаше много добро участие на Европейската комисия. Гласувахме тази сутрин много важен регламент. Липсваше ни такъв. Без този регламент Съюзът трябваше да прави адхок законодателни инициативи за прилагане на каквато и да е принудителна мярка при нарушение на търговски споразумения по правилата на СТО. Това са добри новини внос на ориз от Бангладеш. Бяха сключени споразуменията, беше споразумение с много ограничено приложно поле, което просто хармонизираше нещата. Приехме изменения и по същество. Компромисът накрая бе приемлив. След това стария въпрос за разделителната линия между актове по прилагане и по делегация. Все още не сме заложили ясна, приемлива философия по случая. Става дума за доклада Сайер, който според мен е отличен и той трябва да стане нашата Библия по отношение на видовете актове. Не всички колеги в другите комисии на парламента обаче знаят колко е важно да има ясни критерии в това отношение. Съветът се възползва от положението и тласка нещата в посоката, в която иска да ги тласне. Предпочита актове по прилагане, отколкото по делегиране. Не е процедура по даване на становище и така нататък. Така че това е истинска битка. Съветът има стратегия да си върне част от правомощията, които загуби с Лисабонския договор. Това е опасно. И парламентът не може да си позволи да губи тези битки постоянно. Има предвид битките със съвета. След това по Винклер, доклада му. Вчера приключи триалога със съвета. Имаше един добър компромис. Отново се говореше пак за актове по прилагане и по делегиране. Мисля, че получихме добър компромис. Има определени загуби, които не ми се искаше да има, но в крайна сметка преговорите са това, което са. Трябва да се отстъпва в определени случаи. Мисля, че добре се справяме. Приключваме различни досиета, които, по които се работеше. Работим последователно. Благодаря на докладчика. Аз председателствах всички трилози. Отговорността за преговорите обаче лежи от делегацията на парламента и докладчика най-вече. Бележки. Коментари. Моята препоръка е да прочетете доклада Сайер. Следващата точка – дейности на групата по мониторинг. 20-та точка – Китай. Хелмут Шолц е тук. Хелмут, може да кажеш няколко думи за случващото се. Thank you, Chair. Uh, we had this благодаря, господин председател. Имахме среща на групата по мониторинг и поискахме актуална информация от Генерална дирекция търговия за започването на първия кръг от преговори с Китай по договора за инвестиции. Европейския съюз би искал да обвърже инвестициите с достъпа до китайския пазар. Имаше известен интерес от Китай да се отговори на това наше искане, но Китай също ще завиши очакванията си от Европейския съюз, който трябва да отговори пък на очакванията на китайските предприемачи. На второ място. Обсъдихме очакванията, политическата рамка. Ще има. А, имаше и трета пленарна среща с а, китайските партньори и стана ясно, че Китай се интересува от засилено економическо сътрудничество с Европейския съюз те възнамерява да засили е, партньорските си отношения не само с Европейския съюз, но и с други държави. Китай е потенциален партньор и за други държави в рамките на а, е, тази търговска схема. Ако някой проявява интерес, може да се обърне към всеки един представител на групата по мониторинг за повече информация. Благодаря, казва председателя. Преговорите са важни, защото това е първият договор за инвестиции, който договаряме, а освен това го договаряме и с Китай, защото имаме различен достъп до инвестиции. Китай е в малко по-различно положение в сравнение с Гърция или Португалия, например. Така че трябва да бъдем изключително внимателни в тези преговори. За Перу виждам господин Деланген е тук, Жорж. А, ти си по Меркосур. И така, имаше среща на групата по мониторинг с представители на Колумбия и Перу. <laughs> Господин Рибера. Имахме актуално представене, актуална информация за състоянието на преговорите. Имаше делегация през март и до двете държави. Флоко. За първи път в рамките на това споразумение Европейския парламент реши да изиска от партньорите си пътна карта за условията на труд, така че в случая не само упражняваме мониторинг, но и изискваме пътна карта – Това е, е разписано в официален документ, прияти от двете държави, така че има и ангажимент, не само има ясен ангажимент от страна на парламента на тези държави. Нещата не са само на хартия. Ангажиментите трябва изцяло да се изпълняват. Затова преговорите с Колумбия и Перу са много важни. За Еквадор. Заповядайте. Имахме среща на пети. Имаше представители на Генерална дирекция търговия. обсъждахме евентуалното внасяне на корекции в някои от главите. с оглед и на споразуменията, които се договарят с Колумбия и Перу и други държави. През декември Еквадор реши да възобнови преговорите, така че първия кръг се проведе през януари. Имахме четири работни групи за обществените поръчки, географските указания, на които се извърши обмяна на мнения. Отчетена беше економическата реалност в Еквадор, както и тази в други държави. Например, обсъди се вноса и износа на банани, държавите членки, които извършват такъв внос и износ. Обсъдихме евентуалните промени. След този обмен на мнение ние подчертахме, че на втория кръг от преговорите ще продължим, но все още нямаме дата за началото на втория кръг от преговорите. Бихме искали да обсъдим въпроса за човешките права, социалните измерения. Това са аспекти, които са важни в рамките на преговорите. Председателя, това е отделно споразумение за свободна търговия ли ще бъде с Еквадор? Или ще включим и Колумбия и Перу. Комисията беше е, пределно ясна. Еквадор трябва да се присъедини към сега действащия договор. Аз разбира се подкрепям комисията, господин Шоц, което означава, че преговорите съвсем няма да бъдат лесни. Защото това беше причината, поради която Еквадор излезе, напусна преговорите през 2009 година. Опитваме се да въведем някои ограничения за напускането на масата на преговорите. И аз като докладчик бих искал да кажа, че Европейския съюз трябва да а, мисли предварително и много добре за това, което изисква, за да може да си остави по-голямо поле на гъвкавост. Председателя, благодаря. Меркосур. Господин Куташ. Някакви хубави новини? Благодаря ви, съвсем накратко. Не знам лоши новини или добри са това. Председателя, вече 15 години водим преговорите. Планираме такава група по мониторинг, защото очакваме да имаме някаква размяна на оферти. Очаквахме това да стане през декември, но не се случи. И съгласно последната информация, с която разполагам, днес в Карас има сре... в Каракас има среща на представителите на Меркосур. През март ще всеки ще изразява своята позиция. По принцип, следващия председател на Меркосур трябва да е Аржентина. А Аржентина има някои проблеми с участието в обмена на оферти и на изисквания. Генерална дирекция търговия е готова, ние също в Европейския парламент сме готови да участваме в изказването на изисквания без значение дали това ще стане през март или не. В края на февруари ще има среща на върха ЕСА Бразилия и там е възможно да се обсъди въпрос. Председателя. Бразилия, Парагвай и Уругвай могат ли да действат сами? Отговор. Да, има такава възможност. Европейската комисия заяви, че го очаква, ако Аржентина не се включи. Сега Тайланд, Дейвид Мартин. Докладчикът не може да присъства, така че ще кажа няколко думи от негово име. Комисията ни а, представи известна информация, може би и вие знаете, че по-настоящем ситуацията в Тайланд е а, доста трудна. Основният тайландски преговарящ не можеше да присъства, но има напредък по въпросите за а, происхода, за улесняване на търговията. А, някои неспорни въпроси, но спорните въпроси, като фармацевтичните продукти, например, не бяха обсъдени нямаше и фиксирана дата за четвъртия кръг на преговорите, поне доколкото разбирам. Това е важно, защото по-настоящем Тайланд до, и до 2015 се възползва от общата система за преференции. На през втората половина от заседанието обсъдихме а, ролята на лекари без граници, Казаха ни, че ще бъде трудно Европейската комисия да намери решение за вложените инвестиции и възвръщаемостта им. Председателя, да, наистина политическата ситуация в Тайланд е изключително трудна. докладчика за САЩ и групата по мониторинг за САЩ е провела многобройни заседания на 22 януари с Мириам Сапиро, която напусна поста си ден или два след заседанието. Тя отговаряше за европейските въпроси. В ВКБ на ОНЕ. Имахме интересен обмен на мнения. Сега обаче всички очакваме резултатите от срещата на посланника и комисаря Дегухт, за да може да се затвърди резултата от преговорите. Надяваме се, че ще имаме и конкретни дати, за да може да продължим напред. Няма да има никакви изненади, всичко върви по план за достъпа до пазара. Исканията са вече изготвени. Същото се отнася и до някои правни пречки за свободното движение на стоки. Да, да видим какво ще стане на срещата с комисара Дегух следващата седмица в Вашингтон. Очакваме информация от Генерална дирекция Търговия. Аз лично съм оптимист за резултатите от тази среща. преговарящите трябва да получат по-силен мандат за следващите етапи. Междувременно Европейската комисия реши да започне допитване по главата за инвестициите. Някои паралелни механизми за защита на инвестициите – спорен въпрос стана дали компетентни трябва да бъдат съдебните инстанции или всичко да се решава чрез арбитраж. Да, допитването е отправено не само до широката общественост, но и до държавите членки. Това е отлична възможност за държавите членки да кажат на институциите, комисията, съвета и а, нас а, да ни кажат каква е тяхната конкретна позиция. Сега Виетнам. Нямаме тук докладчик. Групата по мониторинг заседава на 29 януари. Бе направен обмен на мнения за шестия кръг от преговорите бяха извършени подготвителни работи за седмия кръг. От това, което чувам, нещата се развиват доста бързо. Ритъма на работа е много добър. И очевидно преговорите ще приключат преди е, крайния срок. Сега Магреб. Благодаря, всичко е наред. Споразумението се доуточнява. Преминаха три кръга, четвъртия ще се състои тази година. Нашата група се събра три пъти, за да проследим как върват нещата и в Магреб и в Машрек. Последното ни заседание през декември бе посветено почти изцяло на прилагането на споразумението в селското стопанство и географските указания. Всичко върви прекрасно, беше публикуван списък на продуктите. Не навсякъде нещата са еднакви. Успяхме да защитим 16-20 географско указание за 3000 вина, специално в Марокко. Има а, продукти, на които а, Марокко много държи, аргановото масло. Засегнахме също един въпрос, интересуващ много нашите марокански приятели който заслужава внимание. Марокко иска в Европейския съюз да бъдат регистрирани неговите географски указания, за да може да се ползва от логото е, зелено и синьо на Европейския съюз. И затова никак не е лошо комисията да, се, да помисли по този въпрос, вместо да го пренебрегне от самото начало. мисля, че можем да проявим откритост вече имате ли, може ли комисията да реагира на предложението на Марокко? Комисията не го не отхвърли това искане. Просто ги помолихме да помислят. От тогава нямам вести. И накрая един деликатен въпрос, където всъщност няма сериозни проблеми, а именно въпросите свързани с Западна Сахара, географските указания са свързани с самата територия, плюс това няма географско указание от Западна Сахара, така че няма проблеми. Това е най-общо ситуацията. Нещата вървят много добре. И споразумението за свободна търговия и за географските указания. Uh, а, да, дали покрихме всички преговори. Чудесна идея беше да направим такива групи за мониторинг. Благодаря на докладчиците. Animators, so to say, of, uh, of these monitoring groups. Те оживиха работата на групата по мониторинг, събраха становища, участваха в разговори с трети страни. Нещо, като иначе би било невъзможно. Защото търговската политика на Съюза е толкова голяма, че много трудно може да бъде следена отблизо в заседанията на комисията, пленарен състав. Разбира се, благодаря на комисията, защото те участваха много активно, много амбициозна е търговската политика на комисията. По принцип, нещата върват добре което е добре за Европейския съюз. Ако всичко беше толкова добре, колкото търговската политика, мисля, че съюзът щеше да бъде в много по-добра форма, отколкото е по-настоящем. Благодаря. Няма нищо в точка разни. Това е всичко. Следващото заседание 19 и 20 март. Благодаря.